Buenos días. Buenos días. Добро утро на всички. Добре дошли. Най-топло приветствам всички, които се намират в залата за заседанието на нашата комисия по правата на човека. Сред нас са група млади хора, лидери от младежко движение. Те се намират в дъното на залата и ще присъстват на заседанието цялата стран... сутрин. Много се радвам, че сте тук. Както обикновено, сутринта ни е много натоварена, Темите, които предстои да обсъдим с голям брой. Както знаете, един от нашите приоритети е борбата с трафика на хора, явление с множество измерение. Особено по периферията на Европейския съюз. Се dice que es la esclavitud del siglo XXI. Bueno, es la... Не искам да се спирам на същината на явлението пространно, но трафикът на хора всъщност е съвременното робство. Срамно е, че днес, в 21 век, робството все още ни съпътства, след като е било уж отменено и е било бич за човечеството преди векове. Ние трябва да намерим начини за много по-ефикасна борба това явление, тъй като говорим всъщност за покупка и продажба на човешки същества, които биват експлуатирани и живеят в състояние на пълно лишение от всяко човешко право, което им се полага. Това е ужасна действителност с множество измерения, както казах. Днес сред нас се намират първокласни оратори, ще чуем изказвания от редица хора. И след това ще оставим ви време за дискусия. Ще проведем видеовръзка с колега, анализатор, работещ в борбата с трафика на хора. Той се намира в Банкок и ще използваме видеовръзка, за да говорим с него. Да обсъдим различните видове трафик на хора и последиците на този страшен бич. Добро утро! Много се радваме, че сте тук. Добро утро и благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще звучи ясно гласът ми по време на вашето заседание. За нас е голяма чест в е, платформата на ООН за координация на борбата с трафика на хора да говорим пред Европейския парламент днес сутринта. Вашето заседание е посветено на трафика на хора. Това е набиране, транспорт и е, поддържане е, на хора в състояние на нечовешка експлоатация чрез измама. До някъде е невъзможна задачата ми да очертая глобалната карта на трафика на хора, мащабите на явлението и то за 10 минути. Това е невъзможно не само поради ограничението във времето, но и защото истината е, че Престъплението се върши е, тайно, определението е неясно и има множество други ограничения и пречки, които пречат да се е, определи точната бройка на засегнатите лица, особено в глобален мащаб. Но мисля, редно е да се каже, че това е един, че, че съществува една глобална прогноза на Международната организация по труда за робството и това е един от най-сериозните опити да се направи качествен анализ. Вие ще имате и представител на МОД на заседанието. Сега все още се обсъжда връзката между каналджийството и трафика на хора. Двете са тясно свързани и МОД използва тази връзка, за да очертае приблизително мащабите на проблема в глобален мащаб. Прогнозата на МОД за миналата година бе, че във всеки момент през миналите 10 години е имало около 20 милиона души, е, в състояние на трафик на хора. Е, около 6% от е, тези хора са подложени на трудова експлоатация, 4,5 милиона са засегнати от сексуална експлоатация. И това е едно от най-важните неща, които искам да кажа днес сутринта. Необходима е мащабна намеса за решаване на проблема. Не трябва само да се говори трябва да излезем извън пределите на говора, на обсъждането. Не бива да се съсредоточаваме и само върху една или друга форма. Трябва да обхващаме в дейността си всички форми. Сега повече от 50% от общия брой жертви са свързани с Азия. Юн Акт работи в Меконг, е, Китай, Виетнам, Лаос, Миянмар, Камбоджа и Тайланд, както и съседните райони. Там са най-големите потоци на хора, които биват впринчвани в е, насилствен труд. И искам е, да поговоря за този регион на света, защото разбирам, че има доклад, който се готви в Европейския парламент и който ще бъде посветен точно на трафика на хора в Юго-Источна Азия. Значи в Меконг трафик се извършва за насилствен труд, например в рибарското стопанство, в селското стопанство, строителството, като домашни помощници. Използват се хората за просеци, за проституция, и дори за отнемане на човешки органи. Като се има предвид ограниченото време, с което разполагам, бих очертал две тенденции, които възникват сякаш последните години. Едната ще бъде от интерес за вас, защото е нова, а другата пак е от интерес за вас, защото има пряко отношение към Европа. Първо, а, трафик с цел насилствени бракове в посока към Китай и вътре в Китай. Това е свързано с политиката на едно дете, осъществявана в Китай в продължение на десетилетия. Това означава, че в китайското общество има огромен брой мъже, които не могат да си намерят съпруги. Може би 30 или 40 милиона ще бъдат те към 2020 година сиреч има огромна потребност от съпруги и от сексуални услуги. А това води до измамно привличане на момичета и жени, както вътре на територията на Китай, така и от страните около Китай, които биват отвеждани в Китай за предлагане на такива услуги, включително и за насилствени бракове. Е, има такива тенденции, свързани особено с Мянмар и Виетнам. Но тези стереотипи вече се наблюдават и в по-далечни места. Включително Камбоджа, по-далечни места през последните години. Е, този значителен излишък на неженени мъже – създава много тревожни опасения и трябва да се работи много спешно. Китайските власти признават, че съществува проблем и работят с партньори, включително и с нас, за преодоляване на този проблем. Втората тенденция, на която искам накратко да се спра днес сутринта, е свързана с трафика за е, риболовната индустрия в Тайланд. Тайланд е един от най-големите износители в света на морски дарове. И голяма част от изнасената продукция е предназначена за европейския пазар. В отрасъла се работят около 2 милиона работници, голяма част от тях мигранти и голяма част от тях все още нерегистрирани. Те идват от страни като Миянмар, Лаос, а и Камбоджа. Изчерпването на е, рибните запаси в Тайландския залив е причина лодките да е, навлизат все по-навътре в морето и да остават там понякога с години. Е, преди всичко се използва ръчен труд – все по-дълги са престоите, а условията на труд са ужасяващи. Е, расте е, цената на стоката, расте и конкуренцията. И това означава, че тайландците все повече е, не проявяват интерес към толкова тежък труд. А за иммигрантите Лошите условия също са отблъскващи. Затова тези, които имат нужда от работна ръка, все повече си служат с измама, за да привличат хора, които да им работят. Неодавна имаше съобщение на Associated Press, в което се разкрива ужасната действителност на побоищата и дори убийствата, които се случват в този отрасъл поради съпротивата на работниците. Има много реален шанс продукти, произведени чрез такъв насилствен труд и при такива условия да попадат на европейския пазар. Тайландското правителство също си дава сметка за проблема и е превърнало борбата с него в основен национален приоритет. Като една от последните мерки е регистрацията на чуждестранните работници. Поканени са международни партньори, чуждестранни партньори, които да съдействат на правителството за борбата с трафика на хора. Сред тях са UN Act, организацията, която представлявам, и други агенции на ООН но също така голям интерес се проявява към съвместна работа с европейски партньори, включително делегациите на Европейския съюз, съответните страни и правителствата на държавите членки, както и представители на частния сектор там. Мисля, че и той, частният сектор в Европа, има своята роля. Именно за това толкова се радвам, че имам възможност да говоря пред вас днес. Мисля, че десете ми минути изтекоха. Много благодаря за вашата покана и очаквам да участвам в дискусията през едния час. Благодаря, господин Бол. Точно 10 минути. Надявам се, че ще можете да останете известно време. Не знам дали трябва да се отклоните за друга задача. А, аз ще остана, отговаря господин Бол. И така, следващият ни оратор е госпожа Беата Андрес директор за специалната програма Насилствен труд под егидата на МОД. Тя ще ни запознае с печалбите и това кой печели от явлението трафик на хора. Благодаря. Наистина колегата ми до сега направи прекрасно изложение, запознави с данните, относно обхвата на трафика на хора. Моята задача сега е много по-лесна. Мога да насоча вниманието си върху решенията във връзка с насилствения труд. Първата си част от изказването позволете да споделя с вас информация във връзка с економическите причини на трафика на хора и насилствения труд – а по-нататък, в следващите 5 минути, ще насоча вниманието ви към възможните решения. И така, какви са данните в света? Както колегата каза, 21 милиона мъже, жени, деца са е, жертви на насилствен труд, трафик на хора, сексуална експлоатация. Това са разчетите в общ план и сега, разбира се, ние би трябвало да съберем данни на национално ниво, за да можем да получим по-точна представа. По-нататъка МОД ще започнем да работим по една голяма инициатива. В тази област ще участват най-различни заинтересовани страни и се надявам, че в крайна сметка ще реализираме напредък. Що се отнася до стопанската дейност и економиката и насилствения труд? Разбирате, че наистина тук става дума за огромен мащаб насилствен труд. Поне 150 милиарда долара а, са резултата от насилствения труд в света. Две трети са е, всъщност а, е, с происход а, е, секс индустрията. Така че в крайна сметка става въпроса за огромен брой а, жертви, на 21 милиона в а, тези области, включително производството на а, различни стоки, строителство, дома, кинска работа. И в крайна сметка можем да кажем, че поне 880 хиляди мъже, жени и деца са жертви на трафика на хора заради насилствен труд. Това е, генерира и съответни постъпления с е, нечист происход, което носи до сериозни загуби за нашето общество. Освен това, всичко това оказва и натиск върху условията на труд в цял свят. Това е лошо не само за стопанската дейност, но и за наетите лица и струва много на обществата и не само в економически смисъл се изразяват загубите липси на най-различни придобивки, включително и социалните, са само една характеристика от тези загуби. Трафика на хора все повече и повече се свързва с световните вериги на доставки. Чухте примерите от римното стопанство в Тайланд, които преди малко ви представи оратора, но подобни са данните и в други економически отрасли, в производството, в електрониката, при производството на дрехи, текстилната промишленост. И що се отнася до отговорността, която се пренася надолу по веригата, можем да кажем, че наистина тя се а, е, разпръсква и а, се губи представата за това, кой в крайна сметка носи отговорност за насилствения труд. Недобре са управлявани пазарите а, е, на труда в тези страни. Е, при повечето случаи става дума за държави, които имат е, и изключително висок е, дял дълг. И в крайна сметка се разчита на трети страни, посредници, при сключване на вид договор за работа, при което още повече се губи отговорността. И по този начин е изключително важно да се обърне внимание на държавите източник и държавите домакини на подобно явление. Има изключително големи възможности за тези, които се стремят да излекат печалба от това явление и да укрият своите престъпления защото е изключително трудно наистина да се извършва наказателно преследване по един резултатен начин. Едно истинско преследване би нарушило съществуването на това явление. Какво може да се предприеме? Сериозен е напредъка през последните години в законодателната област. Миналата година Наети лица, работодатели, правителства приеха новия протокол, законообвързващ за насилствен труд, допълващ конвенцията от 1930 година на МОД за насилствен труд. Тези инструменти целят да укрепят превентивната част на работа, защитата и правните мерки за защита, допълвайки международната уредба, особено протокола на ООН за предотвратяване спиране трафика на лица. И що се отнася до последствията от тези инструменти? Наистина е необходимо да се разработи една всеобща стратегия, за да се води борба срещу явлението. И основното е, е превенцията, защото превенцията, превентивната дейност е по-добро, отколкото самото лешение, Подчертава се значимостта на а, реакция възоснова на и в рамките на пазара на труда срещу насилствения труд. Необходимо е повече да се инвестира в социалното защита, в образованието, особено имайки предвид уязвимите домакинства, тези, които стават жертви на насилствен труд. И е, това, което бих нарекла първите проекти, са насочени към криминализиране, към е, обучение, правоохранителни органи и наказателно преследване. Всичко това е изключително важно. Но не се стига до сърцевината на проблема. Време е сега да се реагира адекватно, за да се разработят ефективни превентивни стратегии – които да бъдат свързани с управлението на пазарите на труда и, разбира се, миграцията. На следващо място, що се отнася до баланса на веригата доставка-предлагане? Първата генерация на МЕСА с борба срещу трафика не постигна съразмерен ефект по отношение на доставката, търсенето и предлагането в този смисъл необходимо да се обърне внимание на уязвимостта на услугите, които търсят ниско заплатен труд – и действително фактът, че е, рибното стопанство е свързано и с пазара в Европейския съюз е един много добър пример, който можем да посочим. Освен това, в конвенцията в сегашния вид има и нов текст, който е насочен и към частния сектор, така че в крайна сметка да се изиска е, реална грижа, превенция на насилствения труд и е, защита навсякъде по верилата. Този нов текст и този нов иска се основава и и на спазване на основните човешки права като цяло. Необходимо е да се разработят по-добри източници на информация и предоставяне на данни, както на ниво дружество, така и на по-високо. Някои държави членки наскоро приеха законодателство, което се изисква дружествата да разкриват информация по трафика на хора и тези мерки са широко приветствани. Това е много важно, разбира се, но те трябва да бъдат допълнени и от адекватна нормативна уредба и разрастване правомощията на инспекторатите на труда в частност. И на следващо място, нека да работим за наети лица, не е, жертви. Защото мнозинството не са били отвлечени. Да, разбира се, има и е, трагични примери, които можем да посочим днес, но като е, цяло повечето от а, тези хора са били наети като наети лица, като работници и а, тяхната цел е била да намерят достоен труд. Тези хора трябва да бъдат овластени. Това е първия приоритет. Протокола на МОД предлага мерки, които да гарантират, че всички жертви ще имат и пострадали ще имат право на правна защита независимо в коя страна е настъпила тази експлуатация, насилствен труд. Необходимо е от всякъде хората да могат да получават помощ и правна защита. Важно да подчертаем също така и инструмента. Както казах, лицата следват да бъдат овластени. Те би трябвало да могат сами да се организират и а, за първи път в живота си зная, че домашни а, прислужници са успяли да организират своя а, структура. И мога да ви а, уверя, че това е наистина първа успешна стъпка в а, тази посока. И така, необходимо е да има стратегия да се намали трафика на, на хора. Необходимо е да се акцентира а, необходимостта от конкретни мерки. Благодаря. Благодаря, наистина е прекрасно изказване. А сега ще дам думата на госпожа Маркета Хронкова, директор на Ластрада, Европейска мрежа за борба срещу трафика на хора. И, та, и тя ще говоря за защитата правата на жертвите. Благодаря, благодаря и за отправената покана да се изкажа по темата, която е от изключително голямо значение, а именно борбата срещу трафика на хора. Аз съм директор на Ластрада в Чехия. Това е клон на международно НПО, което се бори срещу трафика на хора. Преди това съм работила в областта на правата на човека. Това е тема, която страстно защитавам. И целта е да се а, подпомагат пострадалите от трафик на хора и да се защитават техните права, тъй като имам само 10 минути, ще трябва да прескоча всичко, което бях предвидила да кажа за постигнатия напредък, но ми се ще само да подчертая, че в сравнително кратки срокове бе постигнато много по отношение на законодателните актове на европейско и международно равнище Що се отнася до правата на пострадалите, сме свидетели на развитие, предвиждане на цял един инструментариум за подпомагане на пострадалите лица. Има редица документи, като протокола на ООН, Конвенцията на Европейския съвет и а, други директиви на Европейския съюз. Това са все документи, в които основно място заемат правата на пострадалите. Би било очудващо обаче, ако а, кажем, че всичко е свършено както трябва. Ние работим в една област, която има взаимодействие с много други области и често има противоречия и противоборство. И именно на това искам да обърна внимание сега, особено, що се отнася до тези, които трябва да предоставят услуги и НПО-та, които работят по линия защита правата на пострадалите. Правата на пострадалите са в центъра на вниманието, което е един обрат – а, се извършва едно преминаване а, към наказателно-правния подход. Тези два подхода могат да работят успоредно, понякога в други моменти в живота на трафикираните лица. А, единия подход а, всъщност изключва другия и заема господстваща роля правата на трафикираните лица, имат право на защита, независимо от работата на наказателната система. Тези права а, са а, легитимно в същото време пострадалите имат основания да се страхуват относно това дали техните права ще бъдат защитени често а, в наказателното производство се възползват от тези лица. И лицата, които са били обект на трафик, биват експлуати... експлуатирани по един законов начин в а, полза на наказателното производство. Има и друг конфликт. Правата на пострадалите, правата на човека, са обект на различни разпоредби по линия на миграцията. Напоследък обаче преобладава репресивната мярка, като а, тези мерки са насочени най-вече на лицата, които са трафикирани от трети страни. Това е тясно обвързано с конфликта на правата на пострадалите, правата на човека, националната политика и в когато има регионална местна заплаха, драконовските мерки, е, които целят да защитят е, националните е, интереси, често са в ущърп на правата на човека и ограничават тези права. Как да подходим към тези конфликти. Нямам достатъчно време да развия темата. Можем само да работим за преодоляване на тези а, конфликти и да възприемем един по-холистичен подход това трябва да се кори не само в законодателната дейност, но и в прилагането. Всички разпоредби, които защитават правата на пострадалите, биха били съвсем беззъби, ако процесуално не се уважават основополагащи права, а именно правата, които са потърпевши от трафик на хора. Техните права винаги трябва да бъдат взети предвид, когато се разработват нови законодателни актове. Позволете сега да ви дам три конкретни примери за разминаване между законодателството и прилагането му. На първо място идентифициране на лицето обект на трафик. Разпоредбите на това равнище в тази област са на много високо равнище. Транспонирането на тези разпоредби е добре уредено, съществуват национални механизми, които отразяват тези разпоредби и тези, които работят в областта на трафика, са много добре подготвени и умели. ефективната идентификация на предната линия се прави. А, има а, служители, които всъщност не разполагат с достатъчно умения и знания за идентифициране на пострадалите. И по този начин се създават предпоставки за злоупотреби с тези лица. Имаше едно такова лице, което е обект на трафик от Африка в Италия. С фалшиви документи пътува във влака в Италия, бива задържана на чешката граница и цели 12 часа е трябвало да чака документите си за екстрадиране. Никой не е идентифицирал това лице като постърпевшо от трафик на лица и в този момент това лице би могло да бъде обратно в Италия и отново да бъде обект на трафик. Има и друг случай. Това е известния, печално известния случай на трафика на хора с цел труд. Над 15 души в Чехия са били експлуатирани в горското стопанство – 25 години а, ние следим наказателното производство и онова, което вършат разследващите органи. За съжаление, този случай а, никога не бе разпознат като случай на трафик на хора в хода на това наказателно производство и чисто формално бяха отхвърлени молбите на лицата. В момента Чешкия конституционен съд в момента следва да вземе решение дали са били нарушени правата на тези лица за право на, за справедлив процес. Адвокатите, които работят по този случай, в момента са готови да подадат иск, искова молба в Европейския съд, за да бъде взето решение по този казус. Остава въпроса знания ли липсват, умения ли липсват, безразличие то ли надделява няма ли интерес от страна на заинтересованите лица? Сега ще прескоча част от изложението. Преминавам към въпроса за обещетенията. Това е един от въпросите, е, който заема ключово място. Има липса на информация за лицата обект на трафик. Обикновенно в тази сфера работят само НПО-та, при които има недостиг на ресурси, така че достъпа до информация за тях също е много ограничен. Обучението на професионалистите е на ниско ниво. Съдебните служители, адвокатите не са запознати с въпросите за обещетяването упражняването на правото за обещетение също не се обвързва с издаването разрешителни за пребиваване. И на последно място ще премина към разпоредбите, които целят да не бъдат налагани санкции и глоби на лица, които са били обект на трафик. Това трябва да е една от гаранциите за лицата обект на трафик, че техните права ще бъдат закриляни. Въпреки това, редовно се нарушават тези права и една от причините може би се дължи на обтекаемостта на текстовете, които гласят следва да не бъдат подвеждане под наказателна отговорност, което създава много по-голяма несигурност в очите на тези а, лица, които са обект на трафик. Бихме могли да обсъдим тази тема в хода на дебата днес. Независимо от постигнатия напредък, има много несвършена работа, необходима са съответните разпоредби, а, в центъра на които да бъдат правата на а, потърпевшите лица и те не бива да са в ущърп на вече действащите правила. Основополагащите права на лицата обект на трафик трябва да бъдат защитаване, независимо от наказателно-правните разпоредби, наказателните производства. За момента техните права се нарушават изключително често и тежко. Благодаря, госпожо Хронкова. Следващият ни оратор е госпожа Зои Сакелиадо, която е сътрудник по политическите въпроси на госпожа Мире Василиадо, която е координатор на, в областта на политиката за трафика на хора, на хора към Европейската комисия. Тя в момента не може да бъде с нас. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, госпожи и господа. Тук представлявам днес службата на доктор Василиадо, която координира борбата с трафика на хора. За съжаление, госпожа Въстра, за съжаление, е да присъства лично, но тя ме помоли да изразя искрената и благодарност за вниманието на парламента към тази тема и за това, че тя заема неизменно високо място в дневния ред. Координаторът на Европейския съюз за борба с трафика на хора работи на основание директивата за борба с трафика на хора – и е, координаторът има мандат е, да координира, да е, насочва стратегически политиката вътре в Съюза, вътре в институциите на Европейския съюз, но и извън Съюза и неговите институции. Съдейки по заглавието, което е придадено на това заседание, много бързо може да разбере човек, че явлението трафик на хора има сериозно външно измерение и политиката на Европейския съюз отразява това. Мисля, че по-конструктивно е, би било в началото да ви запозная с измерението на Европейския съюз и а, е, с е, това, което ние правим извън Европейския съюз. Трафикът на хора е тежко престъпление с международен елемент и никоя страна не може да се бори с него самостоятелно. Трафикът на хора както правилно посочи председателят на тази подкомисия, е покупка и продажба на живи хора. Става дума за търсене и предлагане. Често пъти се говори за уязвимости уязвимостите на хората, техните слаби места не са причина за трафика, но допринасят за нея. Печалбата и търсенето създават трафика на хора, на това ще се спра по-късно. Трафикът на хора е изрично забранен от е, член 5 на е, Хартата за основните права в Европейския съюз. Важно е да се знае, че борбата с трафика на хора преди всичко е борба за спазването на човешките права. И тази борба е закрепена в първичното право на Европейския съюз. Е, също така отражения е, от тази борба е, виждаме и в вторичните актове, включително свързани с полицейското, съдебното сътрудничество, с незаконната иммиграция. Европейският съюз има политическа и законова уредба, която е основана на правата на човека и в чието център са поставени правата на пострадалите. Като тази борба се води чрез мултидисциплинарен подход Общо взето това, което се прави вътре в Европейския съюз е много добре стиковано с това, което Европейският съюз прави извън собствените си граници. Е, това е много активен период за нашия координатор. В момента подготвяме първия доклад на Европейския съюз, в който ще бъдат оценени усилията на ниво Европейски съюз за борба с трафика на хора съгласно действащата директива и ще е, изготвим първия доклад за е, спазване на правилата на посочената директива и въвеждането и в националните е, законодателства. Е, датата за транспонирането и в тези национални законодателства беше през април 2013 година. За сега само две държави членки са ни уведомили за частично въвеждане. Европейската програма за сигурността и Европейската програма за иммиграцията са неразделно свързани с борбата с трафика на хора. Наистина трафикът е свързан с иммиграцията и има глобални измерения. За това не можем да разделим външното и вътрешното измерение. Предизвикателството е глобално. Няма да използвам прогнозни данни, а по-скоро статистически данни за периода 2010-2012 година. През този Европейските държави членки са регистрирали на територията на Европейския съюз 30 146 пострадали от трафик. Това обаче е далеч от истинското положение. Имаме много основателни причини да смятаме, че истинският брой е далеч по-висок. Е, жертвите, които не са с происход от държавите членки, 65% от регистрираните жертви са граждани на Европейския съюз, но тези, които не са граждани, са от Нигерия, Бразилия, Китай, Виетнам и Русия. Някои от тези хора първоначално са били прекарвани по канали, т.е те са станали жертва на каналджия, след това са попаднали в лапите на трафиканти. Тук не трябва да объркваме термините, например трафик и насилствен труд. Връзките между тях са явни, но явленията са различни. Също така и каналджиството много често се бърка с трафика на хора. Трябва да има пълна концептуална яснота, когато обсъждаме това явление. Превенцията е от ключово значение и аз отново ще кажа, че законодателството на Европейския съюз поражда задължения за държавите членки да намалят трафика, да намалят търсенето, което е двигател на експлоатацията. Впрочем, това може да се направи чрез различни методи. Външното измерение тук също е от ключово значение. Както знаете, през 2009 година Европейският съюз създаде документ ориентиран към действие и сега той е в основата на Европейската стратегия за изкореняване на трафика на хора. Трафикът заема ключово място във всички процеси на диалог с трети страни, които провежда Европейският съюз. През декември 2012 година съветът прие списък на приоритетни страни и региони, с които Европейският съюз ще се стреми да си сътрудничи за преодоляване на трафика на хора. Приоритетни страни са Албания, Бразилия, Китай, Доминиканската република, Нигерия, Руска федерация, Турция, Украина и Виетнам, както и Марокко регионите са Западните Балкани, Източното партньорство, латиноамериканските и карибските държави, региона на пътя на Коприната, Западна Африка и други подобни. Естествено, нищо не става без финансиране. Европейският съюз е един от най-големите международни донори на борбата с трафика на хора. Всичко може да се намери на веб страницата на за борба с трафика на хора, която поддържа Европейският съюз. Всички цифри са изнесени там. Длъжни сме да е, гарантираме ефективност на своите действия и да можем да проверяваме какво сме постигнали, какво не сме постигнали, къде можем да се усъвършенстваме. Е, вече е започната процес на преразглеждане на стратегията. Обявен е търк. Днес е срокът за подаване на тръжни предложения. Ролята на трафика е, се дискутира на много нива. Глобалния подход е, към миграцията и мобилността. В е, много от партньорствата за мобилност този въпрос също се засяга. Например, с Марокко и Тунис. Трафикът на хора също така е елемент в диалога за правата на човека, който провежда Европейския съюз с много страни по света. По отношение на регионалния диалог с Африка и процеса от Рабат, трафикът е включен там. Може би сте чували за процеса от Хартум. Там един от приоритетите също е трафик на хора. Това е отразено и в съответната декларация на министрите. Неодавнашната обща програма по въпросите на миграцията с Нигерия също акцентира върху трафика на хора. В момента, докато говоря, се водят преговори с Бразилия за такава програма, като също се дискутира въпросът за трафика на хора. Споразуменията за стабилизиране и асоцииране с страните от Западните Балкани също включват елемента трафик. Източното партньорство, политиката на добросъседство също съдържат този елемент. Най-важното обаче е да кажа, че един важен фактор в борбата с трафика е гражданското общество, което за Европейския съюз е равнопоставен партньор. Е, ние сме финансирали е, поредица от проекти, един от тях напоследък е тригодишен период, е, проект е, е, на стоеност 11 милиона евро, съвместно с Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Там се работи по въпроса за правата на мигрантите включително домашните помощници и трафика на хора. Повече информация за този проект може да бъде намерен на вебсайта на Европейския съюз за борба с трафика на хора. Мога да кажа заключение, че уредбата ни е добра, но сега вече е крайно време да се види какво е реалното положение, дали тази уредба се спазва стриктно. И е необходимо постиженията ни да бъдат оценени, за да можем да вървим напред. Приключвайки, отново ще кажа, трафикът на хора засяга живи хора. Те се купуват и продават. Това прави нашата отговорност толкова по-тежка. Нямаме време за губене. Е, не успях да се изкажа за всичко, което исках, за това оставам на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще направим следното. Ще дадем думата на членовете на комисията, които желаят да се изкажат или да зададат въпроси, след което отново ще помолим нашите оратори да се включат с отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че организирахте това изслушване по тази много важна тема. Високо оценявам току-що чутата информация от ораторите. Искам да се спра на конкретен въпрос – събирането на данни или идентификация на жертвите, регистриране, наблюдение на процеса. Не разполагаме, когато не разполагаме с конкретна информация на практика – ние нямаме твърда основа, на която да стъпим в новата стратегия, която е приета 2011 или 2012 година, се казва, че разработването на европейска система за събиране на данни трябва да се осъществи, като се очакват резултатите до 2014 година. Бихте ли казали какви са постиженията в тази област до сега и какво остава да се извърши? по-нататък. Може би бихте могли някой от ораторите да ни отговорите на въпроса във връзка с административния капацитет на правоохранителните агенции, които би следвало да водят борбата срещу трафика на хора. Може ли да се говори за по-добро ниво на организация, която да даде възможност наистина на държавите членки да водят по-успешно борбата срещу това явление? Възможно ли е да има по-голямо сътрудничество с презграничен характер, сътрудничество, което ще помогне да се изгради стена срещу това явление. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Панцери, имате думата. Благодаря. Имам няколко въпроса, които бих желал да задам на нашите гости. Съзнаваме, че трафикът на хора е често срещано явление и големи са сумите пари, които в крайна сметка се генерират вследствие на това явление над 150 милиарда долара, споменахте вие. И това включва експлоатация трудова и сексуална на мъже, жени, деца. Въпросът ми е, е, какво мислите вие по отношение на европейската е, уредба относно борбата срещу това явление? Според вас разпоредбите адекватни ли са? Необходимо ли е да имаме по-строги санкции? Необходимо ли е да има е, финансови санкции, инициативи? И втория ми въпрос е свързан с начина по който се подхожда с пострадалите и отношението към извършителите. Понякога възниква противоречие относно отношението към пострадалите и съответно отношението към извършителите, що се отнася до налагането на санкции. А, а по-нататък, във връзка с защитата Струва ми се, че много често пострадалите не получават защитата, която им е дължима. Имам предвид особено малолетните. В тази област има много какво да направим. Какви са вашите предложения? Какви би следвало да бъдат мерките в тази област? И накрая, госпожа Андреас говори за синдикалните организации. Въпросът ми е, Имате ли връзки е, с е, международни асоциации на международно ниво? Защото наистина синдикатите вероятно имат много сериозна роля, която могат да изиграят в тази област. И а, е, мисля, че това е една от областите, в които трябва да се укрепи международното синдикално движение. Благодаря, господин Синкари. Имате думата следващия оратор. Благодаря. Благодаря на всички експерти, които ни запознаха с техните идеи относно това как може да се усъвършенства работата ни в тази област. Много важно беше, че разгледахте също така и аспекти свързани с европейската политика насочихте наистина много вниманието ни към вътрешните проблеми. Имам предвид е, и стратегията също така 2016 година с насоченост навън. Например, може би въпросът ми е към всички, но основно към координатора на Европейския съюз. Какви, вие казахте, кои са приоритетните държави, към които Европейския съюз насочва вниманието си. Струвате, мислите ли, че е необходимо да има корекция, да се добавят и други държави? Предвиждате ли и други мерки за усъвършенстване на приоритетите, които предлагате? Господин Панцари се спря на въпроса, свързан с уязвимостта на децата. В стратегическия документ на Европейския съюз се очертана подобна тенденция така че в първата половина на 2015 година се очаква да се направи оценка на тази тенденция. Бихте ли казали докъде сте стигнали в тази област? А вие, госпожа Андрес, говорихте също така във вашето изложение за необходимостта да разглеждаме лицата не толкова като жертви пострадали, а като а, наети а, лица. Как а, в рамките на МОД подхождате по този въпрос, особено в областта на домашните помощници? А, към представителя на ООН. Казвате, че има очакване а, е, за а, е, доклад, който ще се подготви. А, но вероятно насочеността му ще бъде световна. Има и нови държави, Бразилия, например, с конкретен акцент върху деца, върху насилствен труд. Вие казвате, че 50% от пострадалите от трафик са в тази част на света. Може ли да получи малко повече информация? Господин Островичер също зададе въпрос в тази насока. Много ще бъде интересно как европейските институции подхожат по отношение на организираната престъпност. Имаме ли успех в тази област? Госпожа Хоронкова, вие засегнахте въпросите, свързани с унези, които работят, например, Фронтекс по границите. Има конкретно ангажимент за борба срещу трафика. Как те точно извършват това? Имат ли добро обучение? Имаме ли добри примери в тази насока? Толкова много въпроси имам работейки по този доклад, наистина ние ще задаваме допълнително въпроси, но нека да зададем и въпроси извън на това изслушване към всички вас. Да си проверя списъка. Uh, uh, Мисля, че повечето от въпросите, които аз исках да задам, вече са зададени от колеги. Може би е, бихте засегнали също така и а, е, въпроса с това до каква степен според вас приоритетните държави, но и в други участват в този процес. Например, казвате, че има много домашни потребници, а, а, има сериозен проблем, действително в конкретен регион. Тогава как да подходим именно към решаването му? Благодаря. Председателката. Благодаря. Сигурна съм, че много разисквания ще водим с експертите и като докладчик вие ще можете в бъдеще да поддържате кореспонденция с тях по отношение на въпроси, които са значими. Благодаря ви. Господин Томас Маркър, благодаря. Благодаря за интересните изказвания. Много въпроси вече бяха зададени. И аз самия бих желал да задам някой, но ще говоря на холандски, народният ми език. Mensenhandel е, е, е net als klimaatverandering Трафика на хора, като промяната в климата и тероризма, е проблем с презграничен характер. И подобен начин трябва и да се реагира на е, този проблем. На европейско ниво, общо европейско ниво. Винаги съм отстоявал предложението и позицията да имаме съвместна обща реакция срещу трафика на хора, като всички правоохранителни агенции работят съвместно, за да могат да се направи оценка на различните инструменти, с които разполагаме, различните политики, по които работим. Въпросът, който винаги се задава е следния. Да, ние трябва да следим какво се случва, но ние трябва да разберем също така кои инструменти, с които разполагаме, имат най-добър резултат в борбата срещу явлението. И а, наистина е необходимо да се направи такава оценка. Тя би била полезна за нас. На следващ етап – в момента има изключително голяма колебливост, неяснота относно външните е, граници, както на юг, така и на изток. Имам предвид и конфликта Русия-Украина. Е, предвиждате ли някакви конкретни последствия, последици от тези е, действия по отношение на потоците? трафик на хора, които можем да очакваме, как можем да действаме изпреварващо по отношение на тези потоци и на последно място. Не би ли трябвало да повишим осведомеността сред е, нашите граждани, сред нашите общества по това явление, а именно каква роля бихме могли да изиграем и в този процес? Според мен това е от изключително голямо значение, ако ще водим успешна борба срещу явлението. Благодаря. Председателката, благодаря ви за зададения въпрос. И сега ще дам думата отново на нашите оратори. Най-напред господин Бол, чувате ли ни? Можете ли да следите разискванията ни? Добре. И така, бихте ли отговорили на тези два въпроса? На, на първо място, насилствени а, а, женитби в Китай. Бихте могли да а, разгледате по-подробно този въпрос, както и трафика на работници на найти лица в римното стопанство. Този въпрос също е много интересен за нас. Също така, питам се дали можете да ни насочите откъде можем е, да получим повече информация. Вие самият бихте ли могли да ни предоставите повече информация? Разбира се, имам предвид, че времето днес е, е много ограничено, с което разполагаме, но казахте много интересни неща по отношение на европейските дружества, които изличат големи печалби, експлуатирайки рибните стопанства в Азия. И що се отнася до насилствените женитби в Китай – и е, сексуалната експлоатация. Това е един друг изключително е, важен е, проблем в известен смисъл и ново явление за нас. Бихте ли ни запознали с тях? Нямаме достатъчно информация по тези два въпроса. Обръщам се с молба към ораторите, ако можете и вие останете колкото можете и слушайте, но ще помоля останалите а, и оратори да започнат изказванията отзад напред. Е, в отговорите се госпожа е, е, Сакели Деал. Заповядайте, имате думата. Uh, позволете да започна с последното казано от госпожа Лох Билер. Списъкът с приоритетни страни и региони бе част от поредица заключения – на редовни интервали се предполага, че този списък ще бъде осъвременяван. И тогава ще бъдат преразгледани и приоритетите. 2016 година ще трябва да започнем да мислим каква ще бъде нашата стратегия след това, тъй като сегашната стратегия има срок до тогава. Трафикът на хора е един добър пример за съгласуваност на действията с Европейския съюз. Координираме действията си много тясно с службата за външна дейност, европейските делегации в съответните страни, независимо дали тези страни са приоритетни или не. В това отношение работата на тези делегации е от ключово значение – Уязвимостта на децата е много голям въпрос, който е разпознат като такъв и от Европол. И с радост мога да кажа, че ние работим много активно с тях. Имам екземпляри, които са оставени на входа от а, това, че Агенцията на Европейската комисия за основните а, права разработи един наръчник а, за настойничеството. Ще бъде преведен този наръчник на всички официални езици. Той съдържа информация, събрана от практикуващите по места в отделните страни и така насърчаваме разпространяването на информация – Другият въпрос е свързан с правата на пострадалите. Тези хора наистина търсят по-добър е, живот, но това са хора, които стават жертва на едно ужасяващо престъпление и поради това те имат право на достъп до поредица от грижи. За това имаме един преглед на правата на жертвите, който е разработен на език, който се ползва от практикуващите в тази област, преведен е на всички официални езици на ЕСЕ и тази наръчник ще бъде разпространен и национално равнище. Бе зададен въпрос за онова изследване, по което работим а именно децата като високо рискова група. През идните месеци окончателно ще приключим с това изследване и резултатите ще бъдат представени на Европейския парламент. Какво е законодателството, правото на Европейския съюз? Кое върши работа, кое не дава резултати? ще издадем първия доклад за съответствие през 2015 година, който ще съдържа оценка на работата на държавите членки по прилагане на директивата на Европейския съюз. Бе зададен много валиден въпрос за капацитета на правоохранителните органи. Много се прави, много резултати има постигнати. Европол е изключително ден в тази област по прилагането на собствените си програми. Има така наречената Impact програма, въобще прилагане на всичко разработени в а, политиката на Европейския съюз – Убедени сме, че е нужно по-добро сътрудничество и сме на разположение на държавите членки за разпространяване на информация. С удоволствие можем да съобщим, че правоохранителните органи в различни страни са извлекли полза от тази работа. Имаме фонд за вътрешна сигурност, граничния фонд, той също може да предостави средства Имаме две процедури обявени за втората част на тази година. Бе подигнат и въпроса за данните. Те са от ключово значение. В комисията си извлякохме полките по болезнен начин. Има два документа за трафик на хора, публикуван в Евростат. Дадохме си сметка, че събирането на а, данни, които и да са сравними, е изключително трудно, но това не означава, че не би трябвало да предприемем такова усилие, защото то ще се отрази на нашата политика. Имаме морално, правно задължение да закриляме жертвите, Набират се данни. Сме финансирали много проекти, чиято цел е именно събирането на данни и правната уредба за това. Може да намерите това в стратегията и още информация може да бъде намерена на сайта за борба с трафика. И последно няколко думи за а, ролята на трудовите посредници. По-рано беше повдигнат този въпрос. Сътрудничество с, с агенцията в а, Дъблин а, бе работено по линия на трудовите посредници и а, бе проведено проучване. Резултатите ще бъдат оповестени през идните месеци. Освен това, даваме ход на Европейската коалиция за борба срещу трафика на хора. Да се обед... Целта е да се обединят усилията на а, дружествата и компаниите с оглед на преодоляване трафика на хора. Предвижда се носене на отговорност на юридически лица, които наемат трафикирани лица. Тук не става дума за корпоративната социална отговорност. Тук става дума за носене на отгов... наказателна отговорност за наймане на такива лица. И накрая за финансовото разследване. Чуваме, че печалбите от трафика възлизат на милиарди евро, така че трябва да сме по-дейни, трябва да следим парите Европол работи по един доклад за финансовото разследване на постъплението от трафика. Скоро ще чуем какви са резултатите и много внимателно ще следим този въпрос и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Маркета Хромкова. Благодаря за интересните а, въпроси. Няма да мога да отговоря на всички, на някои от тях вече бяха дадени отговори, но ще се спра на някои от въпросите, именно наказателното преследване и работата на, на правоохранителните органи. Трябва да си признаем, че има постигнат напредък всяка година, поне в страните, в които имаме наблюдение. Има възбудени наказателни преследвания а, и а, това се дължи на факта, че идентифицирането на жертвите постига все по-големи резултати – Знаем обаче, че а, лицата, които бидат трафикирани и експлуатирани, са много повече от това, което е установено. Няма съпоставимост между тях и осъдителните присъди. Изключително е сложно разследването на трафика на хора. Работата на прокурорите е изключително трудна и за това различните състави а, биват преследвани отделно, а, тъй като всички аспекти на трафика на хората по дефиниция не могат да бъдат а, обхванати в едно дело. Ние се опитваме да преодолеем това и да търсим все повече успешни осъдителни присъди на извършителите. Идентифицирането на лицата не се случва само на границата. То е важно и се отразява на работата на онези, които работят на предната линия. Много често трафикираните лица не бъдат идентифицирани своевременно, биват репатриирани в страната на происход или страната където са били станали обект на трафик. Важно е кой ще извършва първоначалната оценка на тези лица и бъде направено както трябва, може би все повече хора ще бъдат обхванати от системата. Още две неща искам да спомена. Въпроса за профсъюзите – за съжаление, и мисля, че всички го знаят, в много държави от бившия съветски профсъюзите а, продължават да полагат все повече усилия за собственото си благоденствие, не за правата на работ... работниците. Чешките профсъюзи а, излязоха с едно изказване, че те не искат е, мигрантите да членуват в профсъюза, защото профсъюза е за чешките граждани. Така че има огромна пропаст между политиката в различните държави и посоката на развитие на профсъюзите. Може би ще ни трябват още едно-две поколения, а, преди да се организират работниците, така както виждаме, че се организират в Латинска Америка. И последно ще кажа няколко думи за превенцията. Нямах време да се спра на тази тема, но тя е от решаващо значение не само по отношение на обект на трафик, но и по отношение на фирмите, работодателите, т.е. онези, които съставляват търсенето те се интересуват от ефтина работна ръка и ако това продължи така, едва ли ще можем да постигнем нещо по отношение на превенцията сред работодателите. Трябва да се има предвид, че дори да знаят какви са рисковете, много от потърпевшите вече са в такова положение, че предпочитат да поемат риска и да си осигурят по-добро бъдеще. Нужно е да обърнем внимание на основния проблем. И що се отнася третирането на жертвите и на извършителите, имаше един пример, който исках да използвам по отношение на ненаказанието имаше едно предприятие, производствено предприятие, в което се експлуатират работниците, работят при изключително тежки условия, без да има каквито и да било предохранителни мерки. И едно лице няколко месеца е било зазидано и само през една шахта му е била подавана храна. Но това лице, когато е било задържано, е било задържано с самите извършители, без да има каквато и да било защита. И в този случай а, не е било приложено правилото, за освобождаване от отговорност. Така че трябва да има голяма яснота по този въпрос. Би трябвало такава разпоредба да се спазва. Благодаря председателя, госпожа Бята Андрей. Бих искала да се спра на въпроса за определенията и дефинициите, без споменати въпроса за данните, защото а, той е свързан и с това как прилагаме правните дефиниция. Трафик на хора, робство, принудителен труд, това са три различни понятия. И те са различни, но и се препокриват в същото време и трафика на хора е робство, както беше казано от докладчика госпожа Лохбилер. Ако обаче започнете да използвате тези понятия а, принудителния труд е, включва елемента принуда. Има статистически данни, които сочат, че всъщност цифрите са много по-високи и бихме могли да разпознаем много други категории на лица, които работят под принуда. В такъв случай, разбира се, и приоритетите ни биха били различни. Ако проследим цифрите, най-много пострадали лица има там, където а, имаме а, принудителен труд. Има лица, които се раждат в това положение и тук пристъпваме към въпроса за децата. Пет и половина милиона от пострадалите са деца или непълнолетни лица под 18 годишна възраст. Те са обект на трафик и трябва да бъдат спасени, да получат закрила. Не всички от тези деца обаче се връщат в училище, защото някои от тях имат право да полагат труд и трябва да намерят заетост. След като приключат с а, принудителния труд. Всъщност, повечето от тези пострадали лица търсят работа и предприемат опасни пътувания и след като преживеят това състояние на принудителен труд, продължават да имат нужда от някакъв доход. Затова се извършват и такива операции по спасяването им, които са с краткотраен ефект. И така минавам към втория въпрос за европейското право и дали то е адекватно. Европейската директива, както всички знаете, се основава на Конвенцията на съвета на Европа. Тя отразява и международните договорености въвежда високи стандарти в световен мащаб и приятия миналата година протокол на МОД налага да се преразгледат някои от разпоредбите. Сега в протокола имаме доста новаторски текстове по отношение на правния анализ който трябва да извършват предприятията. През 2005 година бе създадена глобалната алиан, глобалния алианс за борба срещу принудителния труд което е свързано с работата на глобалните организации, на работещите, на работодателите. Предприема се действия на отраслово равнище, на национално равнище, Международната профсъюзна конфедерация – формира една световна мрежа, чиято цел е да се разкриват нарушения на конвенцията и надзорната система на МОД се основава именно на това подобрено сътрудничество между профсъюзите. Европейската комисия финансира няколко проекта за подпомагане на партньорските отношения между НПО-тата и профсъюзите. Разбирам, че има и един действащ момент проект, който налага добрите практики. Резултатите ще станат ясни по-късно тази година. Така че тази работа трябва да бъде насърчавана. Мисля, че имаше още един въпрос за правоохранителните органи, правозащитната работа. Съгласна съм с преждеговорищите, че очевидно има по-ясно разбиране сред тези органи за същината на трафика на хора а, и онези, които са подложени на а, тежки условия на труд – Нужни са повече действия, за да бъде укрепено сътрудничеството, да се осъществява наблюдение, трудови инспекторати да се намесват. Те имат различни имена в различни страни, но е необходимо по-добро сътрудничество между полицията, иммиграционните власти и трудовите инспекторати. Не бива да забравяме, че тези трудови инспекторати не бива да бъдат принуждавани а, да а, прилагат законодателство в областта, областта на трафика, за да а, имат те по-свободен достъп до съответните лица. Това е всичко, което исках да кажа. И сега Себастиан Бол. From Bangkok. От Банкок. Благодаря ви. Най-напред. Аз чувам собствения си глас. Може ли да промените техническите параметри? Ние ви чуваме. Много ми допадна дискусията за яснотата на дефиницията. Важно е да има яснота за различните понятия и категории. Съгласен съм обаче с Беата Андрес, че особено категориите на лица пострадали от принудителен труд не се признават достатъчно. Все още не си даваме сметка колко сериозен е този проблем. А все още се разисква проблемът и у нези, които проявяват интерес от, към тази концептуална дискусия, предстои да се обнародва така наречения преглед по въпросите на трафика и там се прави връзка между принудителния труд и трафика на хора. Конференция по този въпрос ще има през септември в Банкок. Има и един въпрос, който ми бе зададен конкретно за принудителните бракове. Принудителните бракове също са много сложна категория. Особено от гледна точка на дефиницията на трафик на хора. Защото бракът сам по себе си не се смята за експлоатация. Тоест, е, в кой момент става бракът експлоатация е въпросът. Е, е, понякога думата force на английски, принуда или сила, насилие се поддава на разнообразно, различно тълкуване. Особено като се има предвид контекста, за който говорих по-рано. Принудителните бракове обикновено са свързани с форми на сексуална експлоатация – както и това е възможно, принудителен труд. Като казвам принудителен труд, това може да означава е, принуждаване да се работи като домашен слуга, прислужник, е, да. Е, и това е свързано с е, друга голяма тема е, да бъде принудена жената да ражда деца, след като е била принудена да се ожени. Така че е, принудителният брак е свързан е, с е, стереотипизиране на експлоатацията, както сексуална, така и е, трудова. И е, тогава той се вписва е, по-логично в по-общия контекст на трафика на хора. В момента извършваме научни проучвания по този въпрос, научни изследвания. С помощта на китайските и тайландските, т.е. и камбоджанските власти, работим с партньори, опитвайки се да подпомагаме редица жертви на принудителни бракове. Ще обнародваме доклад за работата си след няколко месеца. Занимаваме се с невероятни истории в някои е, случаи хората тръгват е, без въобще да осъзнават какво ги очакват или пък знаят какво ги очаква, но то няма нищо общо с реалността. В други случаи те знаят, че тръгват е, за да се оженят, правят съзнателно избора си, но в крайна сметка попадат при условия, които нямат нищо общо с това, което им е било обещано и е на лице експлоатация. Тъй, че на лице е много широк спектър от човешки истории. Може би е интересно и важно да се каже на този етап, че с оглед на тези тенденции и растящия брой пострадали от стремежа към принудителни бракове, трябва да се разработи политика, която адекватно да реагира а, нали, Например, е, появяват се идеи е, да не се е, позволява на нито една жена да влезе в Китай, освен ако не депозира определена сума пари също така да се огранича, че сключването на бракове до лица навършили определена възраст или до лица, които имат определен доход. Така че такива идеи се въртят в региона в отговор именно на тенденциите, за които говоря. Може би тези идеи не са вдъхновени от лоши намерения, но едва ли ще бъдат лесно осъществени. Scale of the issue um, the, the scale of the surplus of men marriageable age in Chinese society. пак, както казах, uh, има потенциал това явление на принудителните бракове да расте поради огромния брой, десетките милиони ергени в китайското общество, които не могат да си намерят съпруги. Uh, сега по другия въпрос, може би е добре е, да ви кажа някои е, истории циркулирани в пресата. Е, лесно можете да ги намерите. Разследването на Associated Press, например. Мисля, че то бе разпространено миналата седмица. И в него специално се говори за един индонезийски остров, Биджина, ако правилно чухме името, където често се изолират жертвите на принудителен труд те бягат от траулерите и очакват а, да мине някое превозно средство, което да ги отведе към сушата. А, този а, репортаж а, можете да прочетете лесно. Имаше и репортаж на Guardian, който беше специално посветен на, на а, отрасъла лов на скариди Знаете за проблема с прилова в риболовната индустрия. Е, лови се голям обем риба, която не може да бъде е, използвана. И е, тогава се използва принудителен труд, за да се оползотвори това количество или да се захрани с работна ръка сектора на фермите аквакултурните ферми, където се отглеждат скариди. Ние самите сме обнародвали доклади за риболовното стопанство тук в нашия регион. Мисля, че миналата година МОД чрез един специален проект обнародва доклад за условията на труд в риболовната индустрия на Тай и Ланд – всички тези доклади са на съответните веб страници. Ние се стремим да се координираме и да си сътрудничим, така че на нашата веб страница на UNACT можете да намерите връзки към много доклади, свързани с трафика на хора и то такива, които ние смятаме за високо качествени. Отнасят се за региона. Също искам да кажа, че Китай, Виетнам евентуално, е, може би са приоритетни страни, ако правилно чух информацията за Европейския съюз. Аз е, бих е, ви казал, че ние поддържаме много тесни връзки с различни партньори в тези страни и можем да улесним вашите контакти там, ако такива ви се налагат. И може би последно беше спомената правоохранителната дейност. Мисля, и това бе казано вече от Беате. Сътрудничеството от страна на работниците, включително и тези, с които аз поддържам връзка, е от основно значение за успеха на правораздаването и на наказателното преследване. Вярно е, че има ограничения, когато си смените работодателите, иммигрантите не могат да се присъединяват към профсъюзи, има ограничения е, поради е, това, че е, хората смятат, че ще изгубят работата си, ако надигнат глас. Нали, трудно е да дискутират трудовоправния си статус без да се страхуват от последици. Нали, много трудно е да преодолеят тази бариера, за да сътрудничат на полицията. И за това трябва да се направи така, че техните истории да бъдат чути, да бъдат стимулирани да говорят. Euh, Благодаря на всички, казва председателят. Благодаря на, за всичко, което казахте. Сега налагаме се да председателствам заседанието известно време, тъй като госпожа председателката трябваше да се отклони за друг ангажимент. Чувам много лоши новини за Чехия и профсъюзите там. Е, в е, Европейския съюз постъпва риба, която е ловена от е, експлуатирани работници, все лоши новини. Но искам да благодаря на всички за тези дискусии, които ми се струват изключително интересни и много различни идеи чухме за преодоляване на явлението. Освен това, беше много интересно да се чуят различни истории е, които позволяват да вникнем в това колко тежка е борбата с трафика на хора, но и да разберем, че тя дава своите резултати. Искам да благодаря на колегите, които са тук. Сега, тази част на заседанието приключва. Мисля, че ще направим една кратка пауза и ще преминем към следващата част на заседанието. Омен на становище за актуалното състояние на правата на човека в Белорусия. Non,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

Voilà, on va commencer. Merci. Благодаря ви за присъствието ви тук. Е, вече доста вече време почивахме, 5 минути. Времето не бива да се губи. Е, днешната дискусия е организирана съвместно с делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус. Euh, И за това с удоволствие казвам добре дошъл на колегата Богдан Анджей Здроевски, който е председател на делегацията за връзки с Беларус. Политиката на страната се променя, съседните страни има важни промени. Е, след няколко е, дни е, на 21 и 22 май, всъщност, след няколко седмици, ще се обсъжда положението в източното партньорство на срещата на върха в Рига. Много се радвам, че тук има колеги, включително от ОНЕ, които да ни осветлят за положението в Беларус. Ние имаме ясна позиция, но трябва да продължим да следим състоянието на правата на човека. Е, и Съюза трябва да продължи активното си ангажиране с проблематиката на Беларус, е, като до 31 октомври тази година е, са продължени нашите договорености. Те бяха продължени миналата година. Ние се стремим да окажем помощ преди всичко на гражданското общество и техническа помощ. Всички двустранни отношения трябва да бъдат подчинени на съществено подобряване на положението с правата на човека и демокрацията в страната. Това е твърдата позиция на Европейския съюз. Вчера започнахме дискусия за улесняване, облегчаване на, визу, на визовия режим. На 12 март 2015 година е проведен третия кръг от преговорите с Беларус в тази връзка. Парламентът смята, че облегчаване на визовия режим би било полезно за цялото население, но това зависи от положението в страната и разбира се истинско изпитание ще бъдат президентските избори през ноември 2015 година. Преди да дам думата на поканените от нас оратори, позволете ми е, е, да дам думата на колегата Здроевски, който е председателство делегацията за връзки с Беларус. Бързо е, dziękuję. Chciałem wszystkich бързо сърдечни przywitać. Благодаря. Искам да приветствам всички с топло добре дошли и да изразя радостта си, от това, че тук е Алеш Пелецки. Добре дошли! Много се радвам, че следите нашата дейност. Много се радвам, че успяхте да излезете от затвора и сега можете да пътувате свободно. Приветствам и гостите от Москва, тук в залата, които анализират ситуацията в Беларус от малко по-различна гледна точка в сравнение с тази на Брюксел. Вашият анализ е много полезен и аз искам да ви благодаря за него. Госпожи и господа, приех с голяма радост предложението да се организира това съвместно заседание в момент, който е много важен за Беларус. Интересът към страната сега е по-голям благодарение на ролята и е, в конфликта в Украина. Както знаете, Беларус е, там е посредник. Можем е, да отделим цял час на тази тема, но тъй като времето ни е малко, ще предложа само някои свои разсъждения. Както знаете, последните избори в Беларус бяха оценени като несправедливи и несъответстващи на международноправните стандарти. По тази причина Европейският парламент не поддържа връзки с Беларуския парламент. По тази основна причина Беларус не бе поканена да участва в асамблеята на Евронест. Основният препани камък е да се намери начин за комуникация и същевременно да се запази критичното отношение към Беларус. Не бива да забравяме три основни неща в тази връзка. Все още в Беларус се държат политически затворници и е, това е от огромно значение за нас. Друг проблем е, че в Беларус съществува смъртно наказание. Имаше една изпълнена смъртна присъда тази година. Европейският съюз се стреми към минимум мораториум на смъртното наказание. Освен това съществува проблемът със свободата на печата, особено след последните изменения в закона за медиите в Беларус белоруският език трябва да бъде зачитан. Може би е странно да се каже това, но е, свободата на изразяване на този език следва да бъде защитавана. Няма много примери за положително сътрудничество между Европейския съюз и Беларус, но не бива да забравяме, че все пак някои такива примери съществуват. По отношение на споразуменията за финансовата подкрепа, вярно е, условията, които се предписват в тези споразумения, да позволяват да се оказва помощ и на хората в Беларус, които мислят различно от официалното правителство. Председателят, благодаря ви сърдечно. Сега ще дам думата на първия поканен оратор. Голяма чест и удоволствие е за нас да кажем добре е дошъл на господин Алеш Белацки, който е председател на на Центъра за човешки права, създаден през 1996 година, отдавна. Той е заместник председател на Международната федерация за правата на човека. Вие знаете, защото сме обсъждали това тук в Европейския парламент. Господин Белацки три години е бил в затвора, бе освободен през юни миналата година. Международната общност единодушно заклейми процеса срещу него. Тук в парламента многократно сме изразявали своята солидарност с господин Белацки и сме искали неговото освобождаване. Господин Белацки в продължение на години е, води борба в Беларус е, е, срещу ужасната диктатура там, сега той има вече възможност да дойде в Брюксел, за да ни предложи лично своите впечатления, а неговият център играе много важна роля. Длъжен съм да кажа това, защото той разпространява огромен обем информация за нарушенията на правата на човека в Беларус. И е, ето едно съвпадение. Днес, точно днес, е, нашия комисар, отговарящ е, за добросъседството, господин Хан, е на посещение в Минск. Тоест, Алес, Алеш Бялацки е тук, а нашият комисар е в Минск. Искам да дам думата на господин Делацки, като уточнявам, че кабина 24 ще превежда от руски език. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить... Э, Благодаря. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която предоставя на активистите в Беларус – от гражданското общество. Благодаря и на резолюцията на Европейския парламент, там където ви упоменавате и моето име. Този документ е изключително важен за руското общество. Наистина изключително важно е да се спре тези преследвания в Беларус. Ще използвам тази възможност да кажа и следното. Миналия път, когато юли 2011 година говорих пред Европейския парламент, два седмици по-късно, обаче се оказах в затвора. Надявам се, че това няма отново да се случи сега и този вече проявен сценарий няма отново да стане факт. Тогава говорих за обстановката изборите 2010 година. Обстановката беше много критична тогава. Бяха арестувани 50 души поради участието си в тези избори. Някои от тях бяха потенциални кандидати. И твърдата позиция на Европейския парламент тогава по отношение на тази обстановка беше от много голямо значение. Реакцията бе насочена срещу погазването на човешките права в Беларус, а август 2012 година 40 души бяха освободени от затвора. Прияха се 2011 година, преди това пакет от мерки, съвсем навремени които оказаха положително въздействие и върху политическите затворници в Беларус. Все още има такива а, а, затворници, обаче лишени от свобода провеждаме нашите кампании и в миналото. Сега очакваме организацията на поредната подобна кампания за тяхното освобождаване. В крайна сметка, наистина, изключително важно е да не представят системата на санкциите, когато положението с политическите затворници остава непроменено. Преди 11 месеца бях освободен. Аз пътувам изключително много и в Беларус, и извън страната. За съжаление обаче трябва да кажа, че през тези месеци не наблюдавам подобрение на обстановката. Може би има някои единични примери, но като цяло положението наистина е много тежко. Мога а, да кажа, че в някои случаи дори се влушават нещата, имайки предвид е, кампанията предизборна през ноември. И е, очевидно органите на властта се опасяват е, да не загубят е, своята власт, своя хват върху положението в страната. Е, що се отнася до уредбата за медиите, печата, тук е, нещата стават все по-тежки, затварят се интернет страници, има съдебни решения, насочени също печата. На практика е, се заимстват отделни текстове пряко от руското законодателство. Виждаме много силното въздействие на източния ни съсед върху Беларус е, в областта на контролиране на информацията. И а, има, разбира се, мерки, които се предприемат от административния съд и срещу а, журналисти от Беларус, които работят както в страната, така и в други страни. Изземват се компютри, извършват се претърсвания, и аз, и срещу дейността на журналистите, аз бих искал да оповестявам, доколкото е по силите ми, всички тези случаи пред света. Все повече и повече стават тези примери. Между другото, сега се въвежда в страната данък за безработица – всеки, който няма работа, трябва да заплаща а, свой дял към социалната осигуровка. И уверявам ви, че повечето от тези лица са съкратени служители и работници. Те са уязвими Но пък ние си тълкуваме всичко това като политически е, сигнал. Властта иска да контролира всичко, което се случва в нашето общество. Е, дори властта принуждава хората да извършват конкретна работа. Изглежда, че все повече и повече труда в страната става принудителен. Йозеф Броски, може би си спомняте, беше лишен от свобода, защото беше безработен. Подобни са развитията в момента и в Беларус. Това са последни тенденции в развитието на нашето общество. Мащабът е голям. На практика се повтаря случилото се в Съветския съюз преди около 25 години. Можем ли обаче да избегнем економическата криза? Миналата година се срина валутата 40% от стоеността и сестрина, економическите проблеми наистина са огромни и стават все по-сериозни. С тази тъжна картина ние бихме могли да сравним оптимистичната риторика, която чуваме, обещанията и може би можем да кажем, че това в някакъв смисъл е просто една имитация или едно представене фалшиво на подобряване на взаимоотношенията. Да, подобряване на взаимоотношенията с Европейския съюз на всяка цена. Това можете да прочетете, за това можете да чуете. Но може би в крайна сметка нещата ще се променят след изборите най-важното е да се избегне економическия срив в страната. Беларус трябва да търси нови източници, за да подкрепи развитието на своята економическа своята економика, разрушена от Лукашенко по времето на неговите години на управление. Как може да се закрепи този режим? Нямаме представа на участието на гражданското общество, насочено към промените в Беларус, са от изключително голямо значение, защото в противен случай, а, а без участието на а, гражданското общество, средствата, които постъпват в страната, единствено и само ще послужат да укрепят властта на Лукашенко. Лукашенко и Путин са близки съратници, развиват сътрудничество във всички области, политическа, економическа, в много голям мащаб. И свързването на Беларус с Русия в Евроазийския съюз измитническия съюз са стъпки насочени към нарушаване на баланса или по-скоро са в противовес на а, взаимоотношенията, които се, а, към които се стремим а, с Европейския съюз. А, така че много моля, не вярвайте на думите, които чувате от режима в Беларус. Вижте делата им. Необходимо е, е да е, разискваме аспекти, свързани с реформата и фундаментална промяна в обстановката в страната. В противен случай всички мерки само ще подкрепят режима е, на Беларус, но няма да доведат до промяна в структурата на обществото на страната. Разбира се, много важно е да се подкрепи обществото ни. Ние имаме нужда от това, одобряваме подобна подкрепа и благодарим. Но очакваме че укрепването на дипломатическите е, взаимоотношения с Минск няма да повлияят по никакъв начин на разрешаването на, на проблемите, на демократичните проблеми и проблемите свързани с спазването на човешките права. Друг изключително важен въпрос е свързан с визовия режим. Надяваме се, че нещата ще се променят, че визите ще станат по-ефтини. Бъдеще се надяваме в Беларус да а, бъде част от безвизовия режим. Онова, което се случи с Молдова, може би това с Украина по същия начин можем да се надяваме, че ще се развият нещата. Но в крайна сметка е, всички представители на нашето гражданско общество трябва да действаме заедно. Спасибо. Бенвену également. И ние ви благодарим. Сега ще дам думата на господин Миклош Аращи, който е докладчик е, за ООН във връзка с положението с правата на човека в Беларус. Неговият мандат е, започна през ноември 2012 година, преди малко повече от две години, а преди това той е бил е, представител за свободата на медиите за ОССЕ и е участвал в множество мисии на наблюдатели на различни избори. Мисля, че сте били в Таджикистан, нали така? Той а, сега е поел тежката задача да следи положението в Беларус, разбира се, в консултация с различни други заинтересовани а, страни, доколкото а, самото положение в а, страната е толкова тежко и неговата задача е тежка. С голямо удоволствие ви казваме добре дошъл на нашето заседание. Давам думата на господин Миклош Арашли. Благодаря, госпожи и господа. Изключително се радвам, че мога да говоря след господин Беляцки, защото това означава, че той поне е на свобода. Но дали е свободен човек? просто защото може да дойде тук. Нека най-напред повдигна въпроса за политическите затворници в по-широк смисъл. Какво означава лица да бъдат амнестирани по волята на президента или просто защото са, им е изтекал срока на задържане? Оратора спря. И така, важното е, че в момента, в който бъдат освободени, те попадат в категорията, която Алес спомена – Тоест, те биват третирани като паразити, като тунеядци. И тяхното освобождаване би било безсмислено, ако не им бъде възстановен статуса, т.е. вече да не се водят криминално преследвани лица. Това е един вид мираж иллюзия за подобрение на положението. И тук трябва да призная нещо и скоро ще докладвам пред съвета за правата на човека на ОНЕ в Женева, че положението с правата на човека не се подобрява, напротив, то се влушава, ако приложим онези показатели, заложени в уредбата и в принципите на гражданското общество. По-конкретно имам предвид положението на средствата за информация. Положението им се влушава в беларуската система от 20 години на сам се изгражда една нова лаборатория на бюрократичен контрол – завземане на територии, налагане на контрол над средствата за информация в интернет и това се прави с голям успех. Така навлизаме и в една друга сфера, а именно свободата на сдружаване и на събиране и всичко онова, което се върши публично. В Беларус почти всеки ден – понятието за публична дейност или присъствие на улицата а, бива ограничавано и наказвано все повече без никакво съдебно решение. Никакви промени няма по отношение на беларуското изобретение за тройния капан – за забрана на сдружаване и на всякаква дейност. Всяка дейност изисква разрешително. На практика не може нищо да бъде предприето, ако няма издадено разрешение, което да е одобрено от властите. И третия капан е криминализирането не само организирането на някакво събитие, което не е разрешено, а самото участие в такова събитие е наказуемо. Така че господин Бяляцки е извън затвора, той е освободен, именно поради това, че президента е проявил а, снисходителност и неговата организация Зясна, обаче няма регистрация. И тъй като той се явява ръководител на тази организация, той е престъпник. И ако той е тук днес с нас, то е само защото президентът не е издал заповед за неговото хвърляне в затвора. Което на практика означава, че юрисдикцията съдебната система и парламента нямат участие в това решение. От 20 години насам президентът се явява абсолютен владетел на тази страна. На име Беларус има парламент, но президентските укази управляват страната. Конституцията предвижда такива правомощия и гласуване в парламента с две трети също може да осигури такива правомощия. Но това е единствения парламент в Европа, който от 20 години не е имал представители на опозицията. Това е парламент свободен от опозиция. И отгоре на всичко, всеки път, когато президентът бъде преизбран, има масови безредици по улиците. Така че положението а, не е по-добро в социален план, въпреки че се разпространяват митове за това, че Беларус е социална държава. Това не е вярно. Това е държава на принудителния труд – на една економика на принудителния труд, 70-80% държавна собственост. Всички от нас, които са живяли по времето на комунизма, знаят какво означава това. Фалшива стабилност, напълно удържавена економика, но в Беларус, естествено, всичко това е много крехко и властта на президента е основна и стои зад всичко, зад фундамента на економиката. Ако така стоят нещата и поради геополитическото положение, се забелязва подобряване на статуса на Беларус поради случващото се в Украина. Но можем да се изправим пред следния проблем. Съществува опасността на двупистова политика по отношение на Беларус. От една страна има влошено състояние на правата на човека, политически затворници, чието брой расте, понякога намалява, но политически затворници има. Правната уредба не се променят, демокрацията и плурализма също са в застой. И от друга страна има трескава дипломатическа дейност и подобряване на отношенията с правителството. Според мен Европейския парламент би могъл да допренесе да се намери пресрещна точка между тези две в момента отделни писти. При условие, и както спомена председателя, че всичко бъде взето предвид. Ние всички трябва да имаме търпение, нещата да се развиват постепенно. Не може всичко да се случи незабавно, но трябва да бъде въведена някаква граница на това търпение в отношенията с Беларус, за да не се дава подкрепа на едно виждане за сигурност и стабилност, които се крепят на потисничество. И да не се поддаваме на предупрежденията на президент Лукашенко всеки ден, който казва, ние сме против анексирането, ние сме против нарушаването на териториалната цялост на европейски държави, а в същото време той да казва, тук няма да има Майдан. Реално това, което ние виждаме е един свръх, една свръхпотисническа система и спокойствието и стабилността всъщност не дават никаква възможност на гражданското общество а, да разчита на спазване на техните човешки права. Ако мислим напред, ако подходим творчески, в Европейския парламент би могъл да намери начин, да намери пресрещната точка на тези две посоки и да спомогне за подобряване на положението там, като налага определени условия, обвързани с подобряването на положението. Както бе казано вече, системата, налагана от президента Лукашенко, се нуждае от Европа в момента. Наистина има такава потребност. И Евроазиатския съюз, към който Беларус се присъедини, е факт, но економическата криза в Русия възпрепятства обичайните субсидии и подкрепа, които биха осигурили жизненост на тази система. Моето политическо его, политика в мен, в мен ми нашепва, че това дава лостове за влияние в ръцете на Европейския съюз с оглед постигане на подобряване на положението там и съвсем накрая позволете да спомена какви са моите правомощия, моят мандат. Аз или официалните лица твърдо отказват да признаят моите правомощия. Мисля, че това е символично поведение, което разкрива следното. Има готовност и способност в тази система да си сътруднича с Международната система за правата на човека. И това се прави не само защото аз мога да работя по-ефективно или поне надявам се, нужна ми е виза, за да вляза на територията на Беларус. Но а, това засяга тежестта на международната система за правата на човека и ако има желание, от насрещната система за сътрудничество, аз им казвам, че този мандат, който ми е възложен на мен и делегациите на Европейския съюз в Женева биват чувани и за това е необходимо сътрудничество с Беларус. Това е едно наложително, спешно послание, което искам да отправя към Мински. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега позволете да дам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност, който отговаря и за тази област. Благодаря. Европейският съюз остава твърдо решен да следва политика на критичен ангажимент с отношенията с Беларус. Това е част от многопистовия подход към източното партньорство, диалог по интересни и за двете страни теми и подпомагане на гражданското общество и населението в Беларус като цяло. Същевременно, като се имат предвид тежките опасения на Европейския съюз във връзка с липсата на напредък е, в положението на правата на човека в страната през октомври 2014 година е, съветът е, още една, в още една година удължи ограничителните мерки за Беларус. През последната година сме свидетели на по-положително отношение на Беларус към Запада по-проактивно сътрудничество в контекста на източното партньорство. Изразена е воля да страната да стане домакин на неформален диалог за партньорството. Започнаха преговорите за облегчаване на визовия режим и реадмисията. Има по-активна двустранна дипломация, включително възстановени са пълните дипломатически отношения с Швеция. Алес Биелецки, политически затворник, бе освободен. Организирани бяха редица прояви и семинари с гражданското общество. Бе регистрирано активно участие в междинната фаза на процеса за модернизация. Фактически контекста, в който действаме сега, е различен. Беларус не тръгна по пътя, очакван от мнозина, а именно да следва Русия по петите. Напротив, Беларус възприе конструктивна позиция спрямо украинския конфликт и предприе някои окоръжителни стъпки за подпомагане на Украина. Не само това. Например, Беларус увеличи вноса на молдовски вина, след като Русия забрани част от този внос на своя територия. Значи има възможност сега отношенията с Беларус да се подобрят. През януари тази година държавите членки предписаха списък от 29 мерки за усъвършенстване на политиката на критично ангажиране на Европейския съюз с Беларус. Те включват двустранни срещи между Елга Шмидт от страна на Европейския СИД и съюз и президента Лукашенко. Тази среща се проведе през март тази година. Въпреки обаче наличието на по-положителни тенденции в отношенията между Европейския съюз и Беларус, Европейският съюз няма да може да направи големи крачки към нормализация на тези отношения само поради положителната роля на Беларус в конфликта в Украина – това го заявихме на президента Лукашенко по време на посещението на госпожа Шмидт през март. Казахме му, че Европейският съюз остава общност основана на ценности и няма да се откаже от волята си да се бори за демокрацията и правата на човека. На този етап Европейският съюз може да прави само малки постепенни и взаимни стъпки за подобряване на отношенията с Беларус. Благодаря. Thank you very much. Eh, la palabra ahora los... Благодаря. Давам думата на колегите, които желаят да се изкажат тази дискусия. Господин Остравичиус, благодаря. Добре дошли, най-топло добре дошли Алес Биелацки в Европейския парламент. Колеги, трябва да разберем колко смело от негова страна е да извърши такова посещение в Европейския парламент. Това не е посещение някъде си. Той няма никаква гаранция, че като се върне в Мински или дори като пресече границата на Беларус, няма да му се случи нещо за това, че се връща от Запад това е, е невероятен пример за свободната воля на човека, на един човек, който има друго бъдеще и разбиране за Беларус, е, различно от преобладаващото в неговата страна бъдеще на Беларус като държава и като народ. Искам да, го, да му благодаря и да го поздравя за неговата смелост. Колеги, искам малко е, да изразя критика е, към сегашната политическа линия на Европейския съюз е, спрямо Беларус. Не мисля, че е, сме много прагматични и не бива да игнорираме отношението на Лукашенко към Запада. защото той е интелигентен политик, а идват избори. Той е много интелигентен политик преди и изборите, преди е, важни е, събития, той е, може е, да е, декларира много умело готовността за промяна и след това да си я подкара по-старам. Така беше при изборите през 2010 година. След избора или всъщност след преизбирането нещата се промениха. Не е изключено да се случи това и при изборите тази година. Е, не трябва да бъде оптимистична оценката е, на е, ситуацията в Беларус. Беларус гласува в подкрепа на Русия по отношение ситуацията в Крим. Това не бива да го забравяме и това е, може би, най-неприемливия факт. Беларус е част от Съюза или по-скоро общността една общност, международно правна общност на държави, в които участва Руската федерация. на пресконференция е, в момента и на пресконференциите сега. Просто потърсете в интернет, ще видите Путин критикува Запада с повод и без повод. Иска ми се е, да е, попитам Алес, ако може да ми отговори. Освобождаването на политическите затворници и тяхната рехабилитация, тяхното оздравяване е нещо много важно. Е, а, значи, а, вярно, че някои политически затворници са освободени, но не бива да реабилитираме Лукашенко пък заради това. Въпросът ми е следният. Какви са предизвикателствата и какви трябва да бъдат исканията от страна на Запада преди срещата на върха в Рига? Защото през следващите месеци можем с очудване да видим, че Лукашенко е поканен на срещата в Рига. Последиците на такава ситуация са почти неизмерими. Държавите членки на Европейския съюз и Лукашенко да седнат на една маса. За мен това би било предизвикателство към цялата ни политика, към всичките ни ценности. Така че какви да бъдат исканията? И каква да е политиката, политическата линия на Европейския съюз преди срещата на върха в Рига, ако, представете си тази ситуация, Лукашенко бъде поканен там? Какво да направим ние преди това? Благодаря, господин Остраевичиус, господин Панцери. Салуто анке да парте мия. Благодаря. Горещо приветствам нашите гости е, и лично вас, е, господине наистина вие сте преживял изключително трудни обстоятелства, господин Биелески. Желая ви всичко най-добро от тук нататък. Европейският съюз, Европейският парламент имат своята отговорност, за да окажат повече натиск върху Минск и Лукашонко. На основанията, които вече бяха посочени, именно, че положението наистина се влушава. Ясно е, че е, нещата се влушават по един безпредседентен начин. Съжалявам, че това е така е, голяма загриженост проявяваме в тази насока. Що се отнася до е, срещата на върха и опитите на Лукашенко да подобри своя имидж. Това не е достатъчно, разбира се, за нас. От друга страна, не бива да стоим безучастно или пък да седим на старите си лаври. Би трябвало да предприемем конкретни стъпки. Що се отнася до комисията, аз бих изказал нещо по-скептично, що се отнася до подхода на малки стъпки, което се основава на реалната политика. Наистина това не е отговора, който би трябвало да дадем сега предвид положението. Като че ли а, има двупистов подход – трябва да уточним какви са сериозните затруднения, пред които е, сме изправени в Минск като европейска де, де, делегация. Трябва много внимателно да насочим вниманието си именно към измерението, свързано с спазването на човешките права. Когато се идентифицира нов процес в Европейския съюз, сега в Европейската комисия, когато се разработват новите програми за действие, изключително важно е всички тези аспекти да представляват неделима част от от нашата работа. И е, трябва да изпълним заплануваното. Какво искам да ви кажа? Европейският парламент трябва да подготви декларация. Мислите ли, че това ще бъде полезно? Мислите ли, че по този начин наистина ще се окаже правилен натиск върху правилните лица е, мислите ли, че може да се промени политиката на Лукашенко след наша намеса? Господин Танок. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че наистина в е, е, при първия си мандат 2003 година, при 12 години, зададах въпрос за Беларус и трябва да кажа, наистина тъжно е да се каже, но нещата не са променили, напротив стават и по-лоши. Даде интервю в Полски вестник, в което описвам Беларус като Куба на Европа. И а, като че ли обстановката е замръзнала а, в страната, що се отнася до потъпкването на човешките права, що се отнася до а, авторитет авторитарния, псевдосъветски е, тип на управление и тип КГБ е, е, репресия върху отделните хора и техните права твърде малък дял на свободен пазар, който не може да даде възможност на средната класа да се наложи да се води успешна стопанска дейност. От друга страна, това е успешен инструмент в ръцете е, на политиците. Действително, има някаква възможност. Виждаме сега един възможен прозорец, имайки предвид агресивното разрастване на Русия и путинския подход за анексиране в Украина. Може би Лукаш Порошенко също така малко се притеснява от намеренията и желанията на Путин преди десетилетия, може би се, се мислил, че биха могли да се съединят двата владетеля в Кремъл, за да управляват съвместно териториите си, т.е. отново един от блясък на идеята за федерация, дали този страх сега би могъл да бъде използван в политиките, дали бихме могли да размахаме, може би, и някакви маслинови клонки. Но ето вече колко години съм депутат в Европейския парламент и съм свидетел на усилията ни. Всичко сме се опитвали. Целенасочени санкции и други действия и до това не е довело до нищо в Беларус. Може би трябва да опитаме сега отново, имайки предвид променящата се геополитика и динамика на Русия на Путин, да опитаме отново. Но по-настоящем наистина е важно парламента да поддържа връзки с гражданското общество в Беларусия, Беларус с десидентите през годините. Е, имаме конкретни стъпки в тази насока. ЕКРА, моята политическа група, има ясен ангажимент да се направи необходимото, за да се изтегли Беларус от е, студената част на света, в която живее. Благодаря. Следващия оратор. Заповядайте, госпожа Виле. Благодаря. Наистина много се радвам, господин Биелецки, че сте тук. И както каза господин Остревичев, е, наистина тези, които идват тук, не винаги е, сме сигурни, когато се върнат в своята страна, дали няма да бъдат изправени пред е, наистина сериозни затруднения в страната си. Ние внимателно следим как се развиват събитията, защото много добре знаем как активисти от Казахстан след участието им тук са били наказани при връщането в страната си. Благодаря за анализа на положението, с който вие ни запознахте те. Благодаря ви е, е, за изказването не само като активист, а като един политик, като един мислител в областта и на е, правата на човека. Вие ясно заявявате, че Европейският парламент, Европейския съюз, прощавайте, също трябва да има предвид и Азербайджан. Така че в крайна сметка да се разсъждава как бих могли да използваме промените в държавите, както вие засягате въпроса с Олимпийските игри, предстоящи през месец юни в тази страна, така че да се е, е, създаде една е, възможност благоприятна за подобрение подобряване спазване на човешките права в тези страни. Благодаря ви, че вие също казахте, че е необходимо Европейския парламент и Европейския съюз да направят още усилия в Беларус и в други държави, така че в крайна сметка да се стигне до една положителна промяна в държавите. Вие ясно задавате необходимостта от измерване на напредъка. Това е сериозно предизвикателство, защото тук става въпроси за политически политически аспект и много интереси. Имам и един въпрос към вас, господин Харашти. Вие се срещнахте, според мен, делегация на Комисията човешки права преди известно време. Съвсем в началото на вашия мандат бяхте тогава, струва ми се. И разисквахме някои въпроси. Бих искала да чуя какво мислите дали има дебат, например, относно промяната във връзка с смъртното наказание. Самия факт, че дори не се уведомяват близките преди екзекуцията, това е факт. Правили се нещо по този въпрос? Обръщам се и към нашия председател. Мисля, че сега няма правила в Европейския парламент. В този смисъл разбирам, че през е, юни в Женева в сесията ще се е, разгледа въпрос, но, както казах, правилата в момента не съществуват и ние можем е, с помощта, под формата на резолюция или по друг начин да се връщаме на проблемите свързани с Беларус. И е, по този начин надявам се, че ние ще можем да подпомогнем е, е, вас. Е, е, надяваме се, че и мандата ви ще бъде удължен, така че да можем да продължаваме да работим съвместно. Благодаря. Председателката, благодаря. Още пет минути ни остават. Е, ще дам думата на тези, които желаят думата. И дипломатическата мисия също представлява този Беларус, но ето заповядайте сега господин Здроевски най-напред. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като нямаме много време, бих желал да изслушаме по-подробно нашия специален гост. И слушайки казаното от депутатите, наистина не мога да не подчертая, че всички тези аспекти, които засегнахте, са изключително важни. Да, работи много години, разбираеме и този скептицизъм, който се проявява, що се отнася до политиката на Беларус. Благодаря благодаря на всички, които много работиха, но нека сега да предоставим думата на нашия гост. Заповядайте. Очень глубокие спасибо за Горещо благодаря за всички тези въпроси, но времето е много малко. Вероятно ще мога да отговоря само до един въпрос, а именно какво може да направи Европейския съюз и по какъв начин може да се окаже въздействие на политическия режим. По-настоящем наистина се вихри една ужесточаваща, ужесточена криза економическа в Беларус – и а, властта а, се стреми да разсрочи а, а, заема, който е получил, т.е. връщането му. Ето това е едно горещо желание, което е а, финансово по своя характер, но то а, в крайна сметка цели да укрепи режима а, изключително важно е средствата да не укрепват съществуващия режим, да не се поддържа статуквото на репресия в Беларус. Необходимо е да се проведе наистина реформа в страната, както в и 8 и 10 година. 3 милиарда долара получихме тогава от Международния валутен фонд заем успяхме да преживеем трудните години до 2010 година, след което успях да получат хората своите заплати преди избора на президента. Той бе преизбран и нещата се повториха отново следващите пет години. Наистина, по-малко трябва да се вярва на думите, а все повече и повече да се насочва вниманието към промяната на критериите и действителността в Беларус. Действително промените е, не могат е, да е, станат веднага и мигновено. Самите граждани в Беларус трябва да имат възможност да кажат какво мислят по въпроса, но е нужно наистина да имат възможност на гражданска активност, което сега, с което те сега не разполагат. Thank you very much. Um, Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко, що се отнася до смъртното наказание. Едно изречение. Три а, а, миналата година изпълнени присъди, една тази година. Една от майките, която молеше поне тялото да получи на своя а, екзекутиран син, сега срещу нея се води преследване за порнографска дейност, а тя само е поискала да погребе своя син. Именно този пример говори много. Що се отнася до възможностите, които, с които разполагаме? Може би нещата не се променят. Е, един човек дърпа конците И Абсолютната власт е така преплетена с всичко, що се отнася до регулирането, е, и така наречената конституция, развитието на економиката и прочее, че много трудно може да бъде разбито тази власт. Но много е важно да не ставаме съучастници в една подобна а, победа. Не бива да се загърбва или изтиква проблема, свързан с правата на човека, а, независимо дали преди, по време, след изборите. Не би трябвало да се дава възможност на този човек да излече победа от мандата, например, ООН, който представлявам сега, или вашите искания за подобряване на положението в страната. Не бива да му се позволява тези искания да бъдат представени от него като провокации. Е, никога не трябва да се присъединяваме към неговата представа за стабилност, което всъщност е истинска репресия. Необходимо е исканията да бъдат ясно изказани, публично, не за затворени врати и не бива да се забравят имената на унези а, е, организации, не само лица, а, е, които а, е, са преследвани, трябва публично да бъдат упоменавани и огласявани. Това е изключително важно, защото всъщност те са онези, които се борят отвътре срещу тази система. Председателката, благодаря ви много. De... Искам да благодаря на всички участници. Внимателно ще следим развитието на положението. Ще поддържаме връзка чрез дипломатическата мисия, която бе представена и тук днес. И ще положим усилия да следим какво е състоянието на господин Белецки и да не бъде изправен той пред проблеми при завръщането си в Беларус. Ще следим пулса на нещата, положението на правозащитниците най-вече. Благодаря ви, че бяхте с нас.